liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, мисля, няма нужда да говорим много дълго по темата. Виждам, редиците уредяха. Два часа и половина вече говорихме по тази тема. Дискусията беше много добра. Експертите бяха много добри. Те много ясно и категорично представиха своите позиции, така че ми се няма нужда да говорим в подробности отново за същите неща, но поне формално, от формална гледна точка, трябва да приемем доклада, да го обсъдим. Давам думата на Хелга Трюпел ако случайно има неща, които още не са казани. Благодаря, Петра. Мисля, че проведохме чудесно изслушване с ясни политически изводи от наша страна. Това, което ти каза накрая Нека не сбъркваме, не объркваме програмите. Младежката инициатива и младежката заето са програми, за които искаме да направим повече. Но от друга страна трябва ясно да насочим вниманието си към доброволната солидарност. Комисията, надявам се, ще успеем да ги предупредим, защото и те преследват и двете цели. И солидарност, и дай Боже най-сетне младежка безработица и решение. Цял след обед вече говоря. Разбрахте какви са политическите ми интереси. Сега съм готова да слушам Иначе, като ако не смятаме да е дълбоката десница и комунистите, смятам, че се разбираме добре. Но трябва да решим сериозно дали да стане в Еразъм Плюс или извън. Има сериозни аргументи в полза на едното и на другото. Трябва сериозно да помислим дали е плюс или минус. Аз нямам ясна позиция, но искам да чуя вашите мнения. Ще работя по предложените изменения и компромиси. Петра Камерверт. Искам благодаря. Срокът е 20 октомври. 11 часа. До тогава изменения. На 22 януари ще гласуваме. Наложи се да отложим заради комисия за етост. Иначе тяхното гласуване ще е толкова кратко време преди нашето, че няма да бъдем в състояние да се съобразим с техните изменения и техните правомощия. Имаме член 54 при тях, имаме сложна система за участието им. Енви също работи по член 54, а Агри, Регри и Бач ще имат обикновени становища, становища, така че всички да имат възможност да се изкажат и да ние да вземем предвид. Ние сме сред комисиите, които се отнасят сериозно към становището на другите комисии. Не всички са така. Но ние работим по по-различно. Затова 20 януари ще бъде срока, ще бъде, извинявайте, датата за гласуване. Три изказвания от тримата присъстващи членове и с това можем да приключим този дълъг ден за всички нас. Госпожо Шойдрова, колежке, заповядайте. Благодаря. Преди всичко искам да изкажа благодарност благодаря за изслушването, за интересните изказвания. Това бе изключително полезно. Благодаря от сърце и на Хелга Трюпел за проекто доклада. Той ясно показва как можем да работим по тази тема. И във всички случаи подкрепям предложението ви за промяна на името. Първоначално това бе предложение на комисията за изменение. И там имаше една сериозна липса. По отношение на целите имам предвид като се говори за корпуса за солидарност, въобще не се говореше за доброволен труд, защото доброволния труд не е цел на корпуса за солидарност. И тук не говорим за формална липса, а това има и съществено съдържателно значение със своя доклад колежката Трюпел ни кара да обърнем внимание и на това. Благодаря за предложенията по този въпрос. Така че ако се говори за намаляване дяла на средствата за заетост и средствата да се запазят в Еразъм Плюс, за да подчертаем аспектите на солидарност, на доброволен характер, е, можем да очакваме една много интересна програма. И освен това, по отношение на заетостта, ще подчертаем солидарността и доброволния характер, но това е характерно за други програми. Във всички случаи с радост очаквам взаимодействието ни. Председателката Силвия Коста. И така. нямаме много време. Имам известно съмнение. Това не е корпус в правния смисъл на думата корпуса за солидарност е, се използва като понятие и си пожелавам в бъдеще корпуса на европейската солидарност да бъде осъзнат по-ясно. Но а, трябва да обърнем внимание и на колегите от заетостта, е, че го трябва да обвържем въпроса за заетостта с младежката гар... гаранция. Това трябва да остане основното измерение така че става дума за посредничество, за изграждане на вътрешни връзки, за връзки между организациите и младежите. Европейската доброволческа служба също е факт а, и нека не забравяме ролята на мрежите. Въпрос към Фелга, Хелга. А, за вие тези организации ли имате предвид съществуващи мрежи, младежкия форум и така нататък? Да, добре, значи, щом е така съм съгласна трябва да гледаме на тях като на консултиращи е, организации. Аз съм против участието на частни организации, фирми. Това обърква. Можем да говорим с е, са организации с такъв предмет. И този знак ще се дава на такива организации. Друг е въпроса, ако искат да помогнат с а, финансово, с организация, но не и да наемат доброволци на работа. Сега Луиджи Морано. Благодаря съвсем накратко ясно се е, чу искането да няма дублиране. Дублирането размива яснотата. И тогава има опасност да се получи регламент, който. А, а говорим за регламент, който ще е пряко приложим. Нека не подценяваме това. Така че трябва ясно да покажем, че не бива да свързваме ем, подобни дейности с професионална дейност. Но не бива да допускаме а, от друга страна нещо, което се приема за доброволческа дейност, а пък в крайна сметка единствената допирна точка е, че тези дейности са без заплащане. Но а, като говорим за солидарност, и доброволни дейности, тук ще се позова на преамбюла и на договора за функциониране на Европейския съюз. Става дума за аспекта на солидарност. То, идеята за солидарност е част от общите ни ценности. И точно в това е разликата с други компоненти. И трябва ясно да кажем това. Иначе е, това е което имам да кажа за дефиницията на проекта, но трябва да кажем, в регламента, кои са изпращащите организации, но кои организации ползват труда на доброволци преди две седмици или два месеца, дали става дума, извинявайте, за две седмици или два месеца, трябва ясно да кажем. Иначе тази инициатива, тази програма, при съответно финансиране, но това е друга тема, може да се окаже е, наистина добра програма, е, която при неправилни дефи, определения да не бъде в наш интерес. Чу се, чуха се и много критични мнения днес. Трябва да намерим отговор. Изключително важно е да бъдем пределно ясни. Обръщам се към комисията, желаете ли да кажете нещо, само ако искате, в никакъв случай не, не ви задължавам. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имаме възможността е, да препотвърдим нашата нашето одобрение и благодарност да участваме в това обме, този обмен на опит. Тръгваме си обогатени с много бележки. Иначе за яснотата, казаното от нашия директор, ще припомня. Ние сме в началото на процеса. И е, що се отнася до процедурата на прилагане, ние ще действаме съобразно възникващите потребности. Не искаме ние в Брюксел да определяме какви са нуждите на хората. Затова и определенията са доста общи. А също така ще припомня, че прилагащите органи ще бъдат рамо до рамо с нас при изготвянето и следенето на изпълнението на работните програми. Така че всичко това ще си отиде на мястото. Председателката, благодаря. Пак ще кажа, колкото по-ясен е един регламент, толкова по-малко затруднения ще имаме след това а, за да, да не да се чудим това ли се е казало, онова ли се е имало предвид. За това ясното законодателство според мен е върховна наша цел, за да няма недоразумения. Хелга? Напълно споделям това мнение. Имаме и други програми, като директивата за електронната търговия. Просто не е за вярване колко ядове ни създава това. Темата е много широка. Неяснотата поражда множество проблеми и някои се възползват от това. Дори при тази малка програма определенията трябва да бъдат възможно най-ясни. И накрая по повод казаното от Силвия, не исках да се впускам в подробности, но взаимодействието с младежките организации е отрешаващо значение. Те са познати истинските експерти и ние трябва да се възползваме от техните познания защото те от години се занимават с това, така че трябва да работим отдолу нагоре, а не да спускаме отгоре решения. Председателката Луиджи, прощавай, не видях, че искаш думата. Съвсем накратко искам да кажа, че говорим за регламент. И според мен това е важно като важна база за по-нататъчни действия. Трябва да се постараем. Ние, нашата комисия, също сме готови да дадем е, своят принос. Е, чисто юридически и, прав, и е, юридически и политически, това е база за по-нататъчни действия. М- председателката. Благодаря, Джани. Благодаря на всички, които издържаха до края. Благодаря за интересното заседание. Председателката любезно благодари на преводачите. Желаем на всички хубава вечер. Припомням на 19 на 19 октомври от 9 до 12.30 имаме заседание. До тогава ще се виждаме по разни други поводи. Желая на всички приятна вечер.